приехте нашата покана да обсъдите конференцията в Париж с нас. Добре дошли в Европейския парламент. На 12 декември миналата година в Париж беше проведена конференция, на която беше постигнат исторически успех. 195 страни се обединиха около амбициозните цели за борба срещу измененията в климата. Искам от името на Европейския парламент да благодаря на всички, които години наред работиха върху подготовката на конференцията в Париж. Искам да благодаря на комисаря Канете и на Люксембургското председателство и на целия екип, представляваш на, представляваш Европейския съюз. Господин Фабио, вие разбира се, имате голяма заслуга за постигнатия успех. Беше проявен ам, ам, един много добър дипломатически а, подход сега всички страни е, са задължени да изпълнят е, своите обещания и се надяваме, че това ще е така. Е, няма съмнение, че ние ще, трябва, че ние ще изпълним нашите обещания, свързани с, с третите страни. ако сме обединени, можем да постигнем много. За това за нас е чест, господин министр, че сте тук сред нас днес. Добре дошъл и сега ви давам думата господин Лоран Фабиус. Уважаеми господин председател на Европейският парламент, уважаеми господин комисар Каниете, уважаеми член на Европейския парламент, скъпи приятели, най-напред бих искал сърдечно да благодаря на председателят Шут за поканата ми в качеството ми на председател на конференцията КАП-21 да ви представя основните елементи на договорът, който беше подписан на 12 декември в Париж и също така да ви разясня какви са следващите етапи. 2015 година беше трудна за целия свят и в частност за Европа. И в този този контекст е, конференцията за климата в Париж е, се превърна в е, момент на надежда. Тя стана възможност за обединение на държавите от целия свят и доказа, че дипломацията и мултилатерализма могат да постигнат важни резултати при определени условия. През октомври миналата година имах възможността да представя пред Комисията по околна среда и Комисията по външни работи на вашия парламент как би изглеждал един добър договор от Париж, но тогава все още не знаехме какъв ще бъде резултата. Споразумението от Париж съдържа 20 и един члена и решението, което го съпътства, има 140 точки. И смятам, че тези два документа изпълниха критериите за добро споразумение. Говорим за едно всеобщо споразумение, което обхваща приноса на 197 държави. Това е едно амбициозно споразумение, което предвижда ограничаване на изменението на климата с увеличаване под 2%, като основната ни цел е затоплянето да бъде задържано под 1 градус и половина. Това е един динамичен процес, който предвижда преглед на всеки 5 години, като първият преглед ще бъде през 2023 година. Но ще се бъде направен обзор на площните усилия още през 2018 година и тогава ще има възможност да се преосмислят по-амбициозни ангажименти. По отношение на последимостта на полаганите усилия бяха предвидени системи за мониторинг, включително и клаузи за гъвкавост, възможност според възможност на всяка държава членки. Споразумението е правно обвързващо, доколкото това е възможно правите политическите ограничения за редица държави. И освен това, като цяло, споразумението се, спря, се смята за справедливо, тъй като има диференциация по всички теми. Предвижда се солидарност от страна на богатите държави към по-уязвимите държави, включително и задължението да се изпълни целта от 100 милиарда е, долара годишно в 100 милиарда долара годишно в интерес на развиващите се държави. Тези резултати Резултати, които мълци навяваха, че ще постигнем преди конференцията, до голяма степен се дължат на европейците, както спълно право казахте господин Шулц. На първо място са големите амбиции на споразумението. И тук бих искал в частност да, да поздравя ангажимента, който вие поставихте чрез доклада на господин Парньо, доклад, който вие приехте през октомври 2015 година преди конференцията. Също така бих искал най-сърдечно да поздравя комисаря Каньете за неговият ангажираност. С него сме прекарали не една безсънна нощ заедно. И също така искам да поздравя ангажимента, който от Люксембургското председателство, министър Карл Гичбурн, но разбира се, искам, благодарейки на вас, да благодаря на всяка една от вашите държави членки, която допринесе за постигане на този резултат. Освен самото споразумение, конференцията от Париж ни да даде възможност за първи път да привлечем към усилията за борба с изменението в климата други заинтересовани страни. Имаше над 7000 местни градове, непросни организации и економически субекти, които взеха участие в над 180 различни паралелни събития. И бяха започнали. бяха лансирани редица важни инициативи. И ми се струва, че като цяло започнане на нова динамика на развитие на нисковъглеродна економика. Струва ми се, че тази динамика вече е необратима че много се злоупотребява с думата исторически напоследък, но ми се струва, че в този случай потребата е напълно уместна. И смятам, че по отношение на политиката в областта на климата е, ще се делят епохите на преди Париж и след Париж. Но разбира се, дами и господа, още много ни чака, много работа ни чака, за да доизясним и да приложим на практика споразумението, историческо споразумение от Париж. 2015 година беше годината на решенията, а 2016 година трябва да бъде година с четири основни приоритета. На първо място процесът на подписване и ратификация. На 22 април в Нью Йорк, в Олне ще започне подписването на споразумението. И знаете, че поне 55 държави, представляващи поне 55% от емисиите от, от парникови газове, които трябва да ратифицират споразумението, за да може то да влезе в сила. Трябва, разбира се, също така, колкото може по-голям брой европейски и световни лидери да присъстват на 22 април. Европейския съюз беше сред първите, които публикуваха а, своите а, своят план и а, още от през март 2015 година и смятам, че ние също трябва да го подпишем и ратифицираме споразумението възможно най-бързо. Това беше първата ни цел. Втората ни цел е свързана с уточненията както за споразумението от Париж, така и за решението, което го съпътства. През септември бяха постав... през декември извинете, бяха поставени основните принципи, а сега вече трябва да видим как ще превърнем тези принципи в практика през месец май в Бон ще, се, ще бъде под съседание на работната група, която ще е натоварена с приложението на споразумението. И разбира се, целта ни е да излезем с много ясно общ, ам, ясна позиция за финансирането на дейността в подкрепа на климата. Трябва да се определят петгодишните цикли за финансиране и трябва също така да се дочиснят методите за мониторинг на прилагане на амбициите. Следващият етап са подготовките преди 2020 година. Преди да настъпи тази година, като влиза в сила споразумението, трябва да се предвиди редица подготвителни действия, тук говоря за планът Лима Париж, който обхваща както инициативи на отделни правителства, така и на неправителствени заинтересовани страни, като например Алианса на, на, на фотоволтаични зеления нюанс на слънцето, например. Има също така и публично-частно партньорство, лансирано под егидата на Обама, Бил Гейтс и други световни е, лидери за чиста енергетика. И също така за по-общо прилагане и по-повсеместно прилагане на системата за, ранна, за ранно предупреждение системата Крус и също така подобни системи в различните страни, по които много работи Германия. Мисля също така и за, и за действия в тропическите гори и също така за различни планове за финансиране на възобновяеми енергисточници в Африка, които ние трябва да конкретизираме възможно най-бързо. По всички тези проекти и по много други трябва да се видят конкретни резултати още през 2016 година. И последната ни цел е подготовката на 22-та среща, 22-та конференция, която ще се проведе проведе в Маракеш през 2016 година и трябва да работим в дух на сътрудничество с приятелите ни, както работиха колегите ни от Перу в подготовката на нашата конференция, така че ние ще помогнем на нашите приятели от Марокко и с редица други държавни ръководители, чрез поредица от официални и неофициални срещи, както го направихме подготовката на конференция от Париж. Освен тези основни четири цели, трябва да се постигне напредък и по други важни области, които не бяха обхванати от споразумението в Париж, но които са от съществено значение, като например областта на възроплаването или морският транспорт. Беше постигнат, беше постигнат принципно споразумение в подготовката на на конференцията за намаляване на газовете Се, които са особено а, силно допринася за парниковият ефект. Успехът постигната в Париж и факт, че ще трябва да се вземат спешни мерки, ще ни даде възможност да надявам се да постигнем конкретни резултати в тези важни области. Почнем, че на Европейския парламент, в контекста на големите възможности, които се откриват с поразумението от Париж, съм убеден, е, че Европейския съюз ще продължава да полага усилия за опазването на нашата планета. И в това отношение ми се струва, че са важни много инициативи. На първо място ратификацията от страна на Европейския съюз на изменението от Доха, свързано с е, ангажиментите за вторият период от протокола от Киото. Още няколко държави трябва да се присъединят към тази инициатива. Втората инициатива би трябвало да е свързана е, с прилагането на целите, поети от нашият Европейски съюз до 2300 години за смечаване на въздействието от измененията в климата, включително чрез схемата за дългове с емисии и секторите, които са извън него, сектор на строителството, транспорта и селското стопанство. Би било прекрасно, ако Европейският парламент може да постигне напредък в процеса на взимане на решения и в частност разглеждане първо четене на директивата схемата за търговия с емисии. Трябва също така да се постигне напредък по проекта за Съюза на енергетиката, като се постави акцента върху новите работни места, които могат да бъдат създадени, защото подчертавам, че екологичният преход не е само ограничения, но задава и огромни възможности. Първият текст през 2016 година трябва да подчертава нашият ангажимент за постигане на напредък по възобновяемите енергийни източници. тук отново се надявам Европейския парламент да ни даде възможност да постигнем бързи резултати. И накрая трябва да засилим нашите усилия за подкрепа на партньорите ни от Южното полукълбо за развитие на енергетика. Ние сме основният донор за смечаване последиците от климата трябва да продължаваме. Нашият принос за тези държави, както финансов, така и чрез техническа експертиза. Като цяло, уважаеми че на Европейския парламент, конференцията в Париж със сигурност е голям успех в борбата срещу изменението на климата, макар тя, с тази конференция борбата да не приключва. Трябва да продължаваме с усилията ни и Европейския съюз ще играе много важна роля в това отношение. И за в бъдеще вашият парламент ще продължава да играе уникална роля за постигане на амбициите на Европейския съюз. И накрая, господин председател, последните ми думи ще са за да подчертая един елемент, който според мен е съществен, макар да се споменава често. Споразумението от Париж не засяга само климата, то ще допринесе за околната среда като цяло, биологичното разнообразие, общественото здраве, безопасността на храните и като цяло устойчивото развитие. Но също така ще допринесе и за сигурността и мира. Нека да не забравяме този фактор. Има силен недостиг на храна и на вода. Опасност от сериозни миграционни потоци, дължащи се на измененията в климата. Опасност от избухването на конфликти, свързани с изкопаемите горива без контрол на изменение на климата ще доведат до повсеместни конфликти. И като се, като се, като се каже не на подобна безконтролно развитие, това, което вие направихте през декември в Париж, ще гарантира мира за нашето поколение и бъдещите поколения. В един хаотичен несигурен и опасен свят, този принос за международната сигурност е един от съществените елементи на споразумението от Париж и Европейския съюз изигра и ще продължава да играе ключова роля в това отношение. Благодаря ви. Благодаря, господин министр. Сега от името на НП думата има господин Лизе. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, аз също искам първо да благодаря на френският министр господин Фабио Вашите действия бяха от ключово значение, за да се стигне до успешно приключване на преговорите и до сключване на споразумението. Благодаря, че и вие лично благодарихте на комисаря Канете и на председателството. И така, а, имаше периоди, в които имахме противоречия, но трябва да кажа, че комисарят се справи много добре и преди Париж и по време на Париж. Това споразумение има значение не само за опазването на климата, но това е и важен знак в тези, тушки, в тези тежки времена. И най-вече преди това, което се случи през 2015 година. Ние успяхме, вие успяхте да постигнете подписването на това споразумение и много страни се обединиха, страни, които по принцип водят битки помежду си. Над 190 год... държави поеха ангажимента да нам... намалят нивата на ам, газовете в атмосферата. Това наистина е голям пробив. Относно а, тези 1,5 градуса, задълженията ам, бяха поети в Париж от отделните държави и членки, но а, нямаше задължение, което да бе поето по отношение на постигането на границата от 2 градуса. Темата за, за Авиацията за морското дело също беше обсъдена. По тези теми трябва да се работи още. Трябва да се включат АйКАО и ам, Международната морска организация. В тези сектори трябва да се направи нещо. Искам да ви помоля лично. Ам, има законодателство в Европа. И ако една международна организация като ИКАО не е в състояние да постигне намаляване на нивата на газовете в атмосферата, това не е допустимо. Всички е, сектори си е, залагат цели, които трябва да постигнат Целите са много амбициозни, но има сектори, които не са обхванати. Трябва да ам, говорим за справедливо разпределяне на целите, така че някои сектори да не бъдат натоварвани повече от други. Радвам се за това, което беше постигнато, но още работа ни предстои. Благодаря ви, господин Лизе. От името на СИД Колегата Ван Брент има думата. Господин Фабиус, добре дошъл в нашия парламент. Първо, Нека да ви поздравя от името на цялата наша група за огромната свършена работа като председател. Начина по който подготвихте и проведахте КОП-21 беше наистина е, ужасно, много успешна. Бих искал също така да благодаря на господин комисара. Комисията също игра важна роля. Вие успяхте да поддържате летвата висока. Вие построихте мостове между различните мнения и различните течения. Вие помогнахте на френското председателство така че в никакъв случай не трябва да подценяваме вашата роля. За първ път в Париж почти всички държави, почти целият свят, развиващите се страни, бързо развиващите се економики се съгласиха да се предприемат мерки за борба с промените в климани. За това може да се каже, че споразумението в Париж е първото глобално споразумение, което има огромно значение за бъдещето господин господин е, министър-председател, 2015 година можеше да продължи и да остане само като Анус Урибилис след а, е, а, е, атаките в Париж. Това доведе до разделяне на света, до разделяне на Европа. Но а, Париж с града на светлините се превърна в град на надеждата и е, даде възможност да погледнем с известно, е, на, надежда към бъдещето. Сега, нека да не забравяме също така за въздушния и морския транспорт. Нека не забравяме, че тези два отрасъла е, са източник на много емисии на газове, колкото, например, Индонезия и Корея заедно. Така че непремен, те непременно трябва да бъдат включени в едно бъдещо споразумение. Как ще се справиме с този проблем през следващите години? Как, какво ще направиме, за да включиме тези два отрасъла в изпълнението на разпоредбите на споразумението? Не съм съгласна с колегата от ЕНП. Аз, аз мисля, че наистина споразумението за 2 градуса и желанието да се е, да се задържи глобалното е, затопляне под е, градус и е половина е правилно. Трябва да се държим за това. Трябва да се борим за това. Това означава, че трябва да бъдем по-амбициозни. Нашите цели трябва да бъдат по-амбициозни и е, се обръщам тук и към комисията. Наистина, когато бяха направени измерванията, когато бяха направени прогнозите, решихме, че наистина емисиите трябва да бъдат, да, спада на емисиите трябва да, да стигне до 95%. Защото можем наистина да погледнем света в очите само ако поемеме собствената си отговорност. Господин комисар, кога, кога ще има е, следващ, последващи действия в тази посока? Кога ще бъде преразгледано законодателството? Особено, примерно, е, относно схемата за търговия с емисии. И още няколко думи, господин Фабиус. Още веднъж ви сме благодарни за свършената от вас работа. Много работа ни чака. Вие не сте само председател на КОП-21. Вие сте и министър, председа... министър на външните работи на една от много важна държава. Така че е, вие имате е, и моралното задължение е, договореното да стане е, действителност. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Ван Брент. От името на ЕКР колегата Данкан има думата. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин министр. Действително постигнахте впечатляващ, невероятен резултат в Париж. И остана с впечатлението, че вместо да се отдадат на поздравления и празнуване, много е, хора излязоха от преговорите и започнаха да се почесат по главата и се питат как ще изпълнят е, е, поетите ангажименти. И вместо да се изправят, да се изпращат безсмислени твитове или СМС, осъзнахме, че всъщност за това споразумение има едно огромно постижение, един огромен ангажимент за намаляване на затоплянето на климата до градус и половина. Така че не бива да забравяме на къде сме се насочили. И слушах двама колеги. Единият смята, че това е добър подход, другият смята, че не. Но в момента самите Европейски съюз и имаме само 70% шансове да постигнем целите си от 2050 година. Благодаря на господин Каниете за това, което успя да постигне в Париж. Това всъщност е напълно премахване на въглерод от економиката ни. Трябва сега да бъдем на висотата на ангажиментите и на целите, които сме си постигнали. Поздравления, това беше едно забележително постижение. Благодаря ви, господин Данкън. От името на либералите, колегата Гербранди има думата. Благодаря, господин председателю. Нека и аз да започна като благодаря на министър Фабиос за неговата заслуга при постигането на това споразумение, което има историческо значение. Светът вече се е отправил към изпълнението на целите за постигане на ниско въглеродна економика. Не трябва да подценяваме споразумението, което е в вид на хартия, изложено на хартия, то само по себе си е много важно. Изпълнението на целите са още по-релевантни. Да, ще, ще останем по тези 2 градуса, но важното е да се доближим до тази цел от градус и половина. Разбира се, има европейски политики, които са в действие, но дали те са ефективни, като имаме предвид Парижкото споразумение? Относно изсичаното и улавянето на въглерод, дали останалата част от света прави това, което ние правим, но това сега ще се промени? Относно целите за 2020, 2030, 2050, като имаме предвид този жалон а, от а, градус и половина. Дали министър Фабио смята, че трябва да бъдат а, увеличени усилията? На следващо място искам да говоря за конкурентоспособността. Ако Парижското споразумение показа нещо ясно, е това, че нисковъглеродната економика ще е по-конкурентоспособна, отколкото интензивно въглеродната економика. На Амстердамската борса има предприятие, което е водещо и за първи път увеличи своята стойност. И то повече от това предприятие, което винаги е било водещо и това е Royal Dutch Shell. Говоря за конкурентна способността и трябва да изразя моята загриженост, господин Фабиос. Европа изостава по отношение на инвестициите си в инвестиции за чист, в технологии за чиста енергия. Не трябва ли да увеличим нашите усилия, за да сме по-конкурентоспособни и да постигнем по-бързо целите за нисковъглеродна економика? От името на Обединената левица госпожа Миньор има думата. Yes, thank you. Министър Фабиус. Господин Фабиус, благодаря за това, че дойдохте тук в Страсбург. Все още не съм имала възможност да ви е, благодаря и да ви поздравя за постигнатото на конференцията в Париж миналия месец. Приемете моите поздравления. Е, мога да се позова на песента на Били Холидей. Можеме да постигнем възможното, но можем и много още да, да направим за в бъдеще. Да, Европа трябва да бъде колкото се може по- е, амбициозна. Трябва да задгърбиме твърдото гориво и да потърсиме всички възможности, свързани с альтернативни е, източници на енергия. Първо, изолирането на жилищният и градсградния парк. Това ще бъде една на целия сграден фонд. Това ще бъде най-доброто. Второ, Нека не забравяме обаче, че не нидерландското председателство ще работи за това, защото аз зададах въпроса на държавния секретар по енергетиката, която ми каза, че има други планове. Така че а, е, трябва, раз, трябва, разбира се, да потърсиме нови технологии, но трябва най-вече Европа да направи всичко възможно да за да е, използва колкото се може повече устойчивите технологии. Вие сте председатели до започването на следващата конференция. Направете всичко възможно, за да можем наистина да е, това споразумение да влезе в действие колкото се може по-бързо. Трябва да действаме. Надявам се, че е, Нидерландското председателство ще ви помогне по някакъв начин, за да осъществите тази амбициозна програма. Господин Жадо. Господин председател, господин комисар, господин министр, благодаря ви за присъствието днес сред нас. Мисля, че трябваше всъщност да ви поканим по време на гласуването, когато всички колеги са в пленарната зала. Толкова е важна темата и, би заслужава, и заслужава да бъде обсъдена с всички колеги, присъстващи тук в залата. Искам да ви благодаря на вас лично и на целият ви екип за отлично свършната работа на конференцията в Париж. Надявам също така да успеете да предадете на следващото председателство вашият устрем и отличната качество на работата ви, защото вие преоткрихте, пренаписахте начинът по който се председателства конференцията. Първоначално имаше критики, че е, имаше известни колебания преди Франция да подаде кандидатурата за поважане на конференцията, но смятам, че преживяхте със сигурност един от е, най-брилянтните моменти от кариерата си. Очевидно е, че е, целта ни да, пост... да се доближим до, едно, до градус и половина ще трябва да се превърне в истинско преминаване към ниско въглеродна економика. И а, това, този преход, разбира се, се основава върху ам, един а, кръг на постигане на добри резултати. Но за да се постигне подобен на кръг, трябва да, да допринесат всички за него. Днес обстоятелствата са по-положителни от всякога. Виждаме до каква степен възобновяемите ги източници, слънчевите панели, се превръщат в по-конкурентоспособни от петролът, атомната енергия, скоро ще станат по-конкурентоспособни и от въглищата. Виждаме също така, че по че всички региони по света се постига напредък по отношение на ВЕИ, изключение в, на Европа. В Франция субсидиите за развитие на ВЕИ бяха намалени наполовина през 2015 година, при положение, че по целия свят се развиват тези технологии. А освен това, слушахме сутринта представянето на програмата на новото председателство на съвета и чухме само едно единствено изречение посветено на климата. Ако такава е тенденцията, ако такава е нагласата в съвета по отношение на климата, опасявам се, че този добронаме, този, този положителен цикъл, който трябва да се организира между предприятията, неправителствените организации и местните власти, няма да бъде създаден. И тук ви носите огромна отговорност. Комисарят носи огромна отговорност. Вие носите отговорността да промените нагласите в съвета. Чака ни много важна среща на Европейският съвет, с която да се потвърди целта от градус и половина. Това значи трябва да се променят целите още през 2020 година. А до 2030 година трябва напълно да се преизчисти да се изчисти, да се проструктурира пазарът на въглерода. Трябва да се инвестира в нови почести енергетики. Тук носите ви е вашето отговорност. В противен случай съвета няма нищо да направи. И една и последна му към вас, господин Фабиуса виждаме, че има много силна тенденция за намаляване на инвестициите. Дали Франция може да поеме инициативата да организира една конференция, която да обхване водещите участници в финансовият сектор, водещите банки, за да се излезе с конкретен план за финансиране би конференцията в Маркеш. Моля ви да поемете тази инициатива. Благодаря ви. Благодаря от името на Европа на свободата и пряката демаркация, господин Афронте. Благодаря, господин председателю, благодаря, господин министр, че сте тук. Благодаря за усилията, които положихте по време на конференцията в Париж. Беше постигнат компромис, около който се обединиха всички 190 страни във всеки компромис има и положителни, и а, отрицателни аспекти. Колегите почертаха кои са положителните, аз ще се спра на негативните. Хармонизацията ще е трудна. Едва ли не вече нямаме право да ам, допускаме отделянето на емисии. Стана въпрос и тогава за различни парникови газове. Ако направим някакъв извод, трябва да кажем, че в момента има само едно алиби. При този сценарий нивата на въглеродния двуокис са важни, но технологиите все още са много скъпи и не функционират навсякъде. Трябва да се запитаме доколко е възможно тези технологии да се използват широко мащабно. Какви мерки ще бъдат предприяти от правителствата, за да бъде облегчен самия процес? Това е една система като цяло, която според нас няма да функционира безпрепятствено. Да не говорим, че технологиите са скъпи, да не говорим, че има измами свързани с финансовите транзакции. Има и други аспекти, които трябва да бъдат взети предвид и те са свързани с енергийната ефективност и енергоспестяването. Като цяло всичко се случва много бавно. Член 12 е добър и удачен, но трябва да има пропорционални предложения. Трябва да бъдат обхванати и гражданите. Трябва така или иначе да работим с голямо дадено, се знаем за какво става въпрос и нямаме време за губене. Следващия оратор. Ja, благодаря, господин председател. В Германия миналата седмица бе изнесено на показ нещо, което всички знаят, че медиите всъщност подкрепят полит... политиците, които са на власт. Това стана ясно покрай кризата с мигрант... иммигрантите. Същото се въжи и за околната среда. В момента се говори тук и там за е, така наречените иммигранти на климата или климатични иммигранти. Но същевременно обаче нещата в Европейския съюз се развиват е, по много странен начин. Ефекта от климат, клима, климатичната всъщност води до покачване на температурата. А, от една страна, а от друга страна в Кьолн и в други градове, като че ли спадна температурата и ентусиазма към имиграцията по принцип. Благодаря ви. Колегата Балцо, който независимо има думата. Благодаря ви, господин председател. На 15 декември в Европейския парламент беше проведен задълбочено разискване на резултатите от конференцията в Париж. Се питам, защо отново обсъждаме тази тема? Очевидно, причината е за да дадем за да може Европейския парламент да благодари на министър Фабиус. Всички на всички ги благодарят. Прекрасно. Но още не сме получили отговор на някои въпроси, като например каква е реалната тежест на дадените обещания. Какво ще се случи, ако, в, ако президентските избори в Съединените щати през 2016 година спечели републиканец. Знаем, че републиканците не споделят нашата ангажираност за борбата срещу измененията в климата. Какво ще се случи тогава, тъй като протоколът, който все още не е ратифициран? От а какво ще се случи и с подкрепата на Европейския съюз, като казва Европейския съюз към развиващите страни? Това означава ли, че Хунгария че Унгария като държава чака на Европейския съюз подкрепя Китай, втората по големина економика в света с огромни ресурси. Това са някои от въпросите, на които нямаме отговор. Пиланг. Благодаря, уважаеми колеги. Благодаря ви за вашите изказвания. Сега господин министъра Фабиос има отново думата. Господин председател, дами и господа, благодаря ви за коментарите, за въпросите. Благодаря на всички тези, които се изказаха и на тези, които не се изказаха. Господин председател, след като из, изслушах това, което изслушах, след като го чух, ами аз съм готов да бъда всеки ден с вас, тъй като това е истинско удоволствие и гали моите уши. Но благодаря ви за комплиментите, които са насочени към комисара Каниете, да, той заслужава към френската дипломация. Вие сте малко по-резервирани, но към това ще се върнем по-късно. Много, много от вас споменаха амби... Амби... амбициите и целите. Два градуса или един градус и половина. Разбира се, може, можехме и да не постигнем споразумение, защото знаете, че предишните председателства и предишните конференции не бяха пример за успешно е, постигане на а, е, споразумение. Но а, е, имаше, имаше опасност да се споразумееме за а, минимални цели. Но когато в крайна сметка постигнахме споразумение между 195 страни и никой не, бе, никой не беше насилен да се присъедини към това споразумение, то тогава смятаме, че е, има и това е из, известен успех. Знаете, че формулировката за 2 градуса и за градуси и половина не е една и съща. Знаете, че беше много трудно да постигнем споразумение за 2 градуса. Аз на времето е, бях на конференцията вместо президента Холанд имаше много силно противо, противопоставяне от от едни и други и по най-вече е натиск от ем, представителите на малки острови. Те казаха двата градуса, да, но ако не включите един градус и половина, т.е. вие отричате нашето съществуване. Ние просто няма да можем да съществуваме от тук нататък. Така че това по някакъв начин убеди останалите страни, онези, които бяха привърженици на двата градуса. Сега, чрез поразумението в Париж и, последващи, и последващите споразумения е постепенно от трите градуса, които бяха нашата цел в миналото, да стигнем до 2 градуса и след това до 1 градус и половина, благодарение на инвестиции в нови технологии. Ще лично аз не бях много добре запознат с а, всичките тези технически аспекти на нещата, но по, поинтересувах се, прочетах и съм убеден, че наистина в новите технологии ще намерим решението. Факт е, че е, възстановяемите източници на енергия са по-ефтини в крайна сметка, отколкото традиционните източници на енергия. Така че ще вървим по този път. И мисля, че заключенията от тази конференция е, че се допълваме едни други. Сега, колкото до въздушния и морския транспорт. Няколко страни, включително Европейския съюз, искаха да включиме е, въздушния и морския транспорт. Но знаете, че в, в един момент се оказа, че, ня, че много от раз, бързо развиващите се економики и страните от Персийския залив бяха абсолютно против включването на тези сектори. Така че това трябваше да отчетем това. Но това не пречи и КАО и ММО да вземат мерки и да, да, предпри, да, да вземат решения в този смисъл. През в ИКАО се предвижда през 2016 година да, да се приемат съответни мерки за намаляване на емисиите след 2020 година, а колкото до морският транспорт, разпоредбите на Парижкото раз, споразумение изискват свикване на заседания на ММО по този въпрос с цел създаване на една цялостна система за емисии. Но вие сте абсолютно прави. Тези, наистина трябва да се, постигнат много, да се постигне голям напредък в тези два отрасла относно намаляването на въглеродните емисии през 2016 година. Колкото до ниско въглеродната економика, е, неутрални въглеродният теч. Вие сте абсолютно Нещо сте абсолютно прави и няма никакво пред, пред противоречие между намалято на емисиите и всички мерки в областта на заетостта и конкурентоспособността. Просто трябва да се вземат необходимите мерки. Просто всички трябва да се, да, да се, да се обединиме с цел постигане на нисковъглеродна економика. Да, и господин Жадо повдигна този въпрос. Необходими са инвестиции, да, но освен публичните инвестиции са необходими и инвестиции от частния сектор. В момента има промяна на а, вижданията и позициите и трябва да се възползваме от това. Нека не, не забравяме заключенията на съвета през 2013 година, когато Франция а, на, настоя да се обвързват кредитите за износ с използването на а, централи, които функционират с въглища. Разбира се, богати, богатите богатите страни ще помагат на развиващите се страни. Но и за да отговоря на господин Жадо, трябва да, трябва да насърчаваме частния сектор да не инвестира, да, да не прави инвестиции и дори да оттегля инвестициите си от е, секторите, в които се използват е, въглища и е, други твърди говоря. Защото в крайна сметка следващата економическа криза може да проистече точно от развитие на един отрасъл, в който се използва повече въгле, повече, повече въглеродни енергии. Трябва да се наложат мерки, които можем да наложиме, като въглеродния отпечатък и други, и също времено да насърчаваме инвестициите в възобновяемите източници на енергия, чрез плана Юнкер, чрез други програми. През марта ще се състои съвет, Европейски съвет, който ще разгледа и заключенията от Парижката конференция и Парижкото споразумение и ще вземе необходимите решения. А колкото до френското председателство и комплиментите, които ми отправихте. правилно поздравихте и е, комисар Каниете и Люксембургското председателство. Колкото до фреската дипломация и ние всички се изчервихме слушвайки ви. Знаете е, колко скромни са французите, но нашата роля, моята роля беше да, улес, да улесниме и да е, някакси да, да, да, да внесем едно дипломатично отношение в правилното нареждане на планетите. Знаете, че 2015 година беше труд, трудна година и може би това още повече спомогна за постигането на едно споразумение. Това беше първата планета, която беше дош... Е, застанала в добра позиция. Втората планета, която се нареди до нея, беше планетата на научните изследвания. Благодаря на всички онези, които работеха на тази планета и които ни помогнаха с своите резултати. На заседанията преди 5-10 години обсъждахме е, дали въобще има някакви промени в климата и втората част на конференциите бяха посветени на това да разберем дали човек е виновен за това. Но междувременно, благодарение на научните изследвания, вече сме убедени, третата планета, която дойде и се нареди до другите. Е, беше е, планетата на страните, които смениха своето виждане. Китай, който поради най-различни причини, економически, е, обществени и така нататък, игра много важна роля. Второ, президента Обама, който пое ангажименти лично, разбира се, и Европейския съюз. Така че и и финансовите, и економическите среди се присъединиха същевременно, допринесаха и неправителствените организации, местните органи на властта, всички. И в, и в крайна сметка всичко това направи така че е, Френс, е, конференцията в Париж се преведе при съвсем други условия, много по-различни от онези, при които беше се бе провела конференцията в Копенхаген. А благодарение на френската дипломация всичко това се превърна в едно международно споразумение, е, което е разписано в 140 разпоредби. Понякога ме питат е, как постигнахте този успех? И аз казвам, ми не, не, не, не, не, не разби... по-добре е да кажа, че не разбирам причините за успеха, отколкото да мога да кажа, разбирам причините за провала. Но в крайна сметка, е, моя, работата на дипломатите е малко като работата на скулптура. Той първо взима камъка, Китай, Съединените щати, Индия и след това да нареди тези големи камъни и да ги изсече. След това да прибави и малките камъни. Като всичко това трябваше да бъде изсечено, но същевременно да бъде изсечено в е, за да създаде една цялостна творба. И аз след, след, след малко ще подаря и моето чукче на председателя Шулц. Това чукче стана, може би, едно от най-известните е, чукчета, с които е работено през последно време. Но във всяка една международна конференция винаги има и, и е, моменти на, е, на умора, на риска. Но тук целта беше да постигнем нещо, за да могат бъдещите поколения да живеят по-добре. В крайна сметка всички условия се оказаха благоприятни, благодарение на работата обаче на всички, благодарение и на вас. Благодаря ви, господин министр. Дискусията по тази тема е